And thank you to the... Здравейте. Благодаря, че ни помагате с връзката. Преминавам отново към испански. Започваме окончателното последно гласуване. Резултатите от гласуването тази сутрин. Вече са ви изпратени по електронната поща. Трябва да проверя обаче, че имаме достатъчен кворум. Моля участниците да вдигнат ръка. За сега сме 5, 6, 7. Още двама депутата трябва да вдигнат ръка. Виждам, че има повече, които участват онлайн. Станахме 8, още един. Например, майта я виждам, че е свързана с Ивил Иван Гарсия. Ето вече сме 9 и с госпожа Зданока. И тъй започваме гласуването. Гласуването ще продължи до 17.45. Резултатите ще ви бъдат съобщени писменно. Сега продължаваме с 17 точка. Петиция 1525 на Мигел Анхел Родригес Рия с испанско гражданство относно 379 убийства, неразкрити убийства, приписвани на терористичната групировка ЕТА. Имаме двама вносители на петиции – които разполагат общо с 5 минути, но ще трябва да си ги поделят помежду си. Първо ще чуем господин Ахил Родригес Ариас. Господин Родригес, моля да натиснете бутона Speak. Чувате ли ме? Чуваме ви чудесно. С позволението на председателката, първо бих искал да дам думата на господин Даниел Портеро. Добре. Знаете, че първо ще чуем вносителите на петициите, след това комисията, след това колегите. Колегите ще разполагат с по две минути. Давам думата на вносителя на петицията Даниел Портеро. Господин Портеро, добър ден! Чуваме ви, виждаме ви. Първо, благодаря на Комисията по петиции за възможността, която ни се дава да представим своята петиция от Испания. На първо място искам да се спра на посещението, мисията в Испания. Надявам се тя да се изпълни след като приключи пандемията. Искам да се извиня за това, че депутатите ще гласуват по петицията преди да са посетили Испания, за да се уверят на място за какво става дума. Мисля, че това е мисия, която е по-важна от мисията за рибите, но всеки си има приоритетите. Вече 4 години минаха откакто за първи път внесохме тази петиция. 3 години откакто работим и с лицето за връзка във Върховния съд, но междувременно нито едно от тези неразкрити 379 убийства не беше неразкрито. Въпреки факта, че силите за сигурност са разследвали множество случаи, нито едно от разследванията не стигна до завършек. На 1 юли 2020 година Франция отказа мобата на Испания да депортира един от водещите терористи на ЕТА, който е отговорен за убийствата на невинни жертви. Този убиец, този водач в ЕТА отговаря като поръчител на 245 такива неразкрити убийства. Факта, че Франция отказа възможността това лице да бъде екстрадирано, за да се изпълни европейската заповед за арест, която е издадена в Испания още 2015 година, е наистина удар за жертвите на тероризма. Би трябвало да имаме европейско правораздаване, което се води от принципите на свободата и човечността. Този убиец който е отговорен за 245 престъпления, трябва да бъде наказан. Ние няма да се откажем, разбира се, защото за нас е важно да говорим не само от името на жертвите. Ние се обръщаме към Европейския парламент с молба да се окаже подкрепа на всички жертви на тероризма защото Франция в този случай направи много голяма грешка. Би трябвало това лице да може да бъде съдено за престъпления срещу човечеството. Аз а, мисля, че трябва да се зачита международното право, международното наказателно право. Това, което просто очакваме е вие да се произнесете и да отхвърлите едно такова действие от страна на Франция. Сега бих искал моят колега да продължи. Много ви благодаря. Връзката ви не беше много добра, за съжаление. От време на време звукът прекъсваше, което затруднява много преводачите. Сега ще дадем думата на господин Мигел Анхел Родригес. Благодаря накратко. Това са убийства, които са неразкрити и извършителите им си остават ненаказани. Това наистина са престъпления срещу човечеството. Именно за това искаме да се сложи край на тази безнаказаност. Това е абсурдно. Абсурдно е също така, че друга държава членка не е преразгледала своето отношение. Испания преди още 5 години е отправила своя иск с съответната документация и обилна аргументация, но въпреки това лицето не беше предадено на Испания. Като Става дума за лице, което трябва да бъде съдено за престъпления срещу човечеството. Ето това, това се случва в Европейския съюз. Ние би трябвало да си сътрудничим, а не да си пречим. Не може една държава, членка на Европейския съюз, да постъпва така. Тя трябва да си преразгледа решението, защото на практика пречи на работата на съда. И това е още по-неразбираемо, като се има предвид, че става дума за престъпление срещу човечеството. Не може една държава членка да откаже да екстрадира лице, търсено от друга държава членка. Това противоречи и на международното право. Следователно, като вносители на петициите, ние бихме искали вие, Европейският парламент, да заявите ясно, че независимо от името на държавата, не може Европейския съюз да прикрива лице, срещу което има хиляди страници натрупани обвинения, престъпления срещу човечеството. Ето за това ви молим, за това се обръщаме към вас в Европейския парламент. Не може една държава членка да откаже на друга държава членка предаването на това лице. Председателката прекъсва, моля ви да се насочите към заключения. Е, това е което искаме от вас. Не може след 5 години разследвани една държава членка да откаже предаването на лице на друга държава членка, защото това е международно задължение, което трябва да се изпълни. Погазват се правата на жертвите. Благодаря. Благодаря ви. Сега давам думата на комисията Генерална дирекция вътрешни работи и господин Хайке Бус. All right. Um, can you hear me, please? Yes, perfect. Чувате ли ме? Това е прекрасно. Благодаря много. Трябва да призная, че за съжаление аз не говоря испански язик, така че опасявам се, няма да мога да реагирам на току-що казаното от носителя. Много благодаря за възможността комисията да представи своите наблюдения такива престъпления, които са насочени към отделни е, лица и обществото, акт на тероризъм, е, жертви на тероризъм, семействата, които са пострадали, са важна тема, разбира се. Ние разбираме, че вносителя се е, по-скоро вълнува от въпроса за изправане пред съда на виновните за това престъпление. Във всеки случай държавите членки носят своята отговорност и по своя преценка преценяват дали едно лице е виновно или не. Това е член 72 от договора за функционирането на Европейския съюз във връзка с вътрешната сигурност и спазване на реда. Европейския съюз няма компетентност, за да може да се намесва в ежедневното ръководене на правосъдието от страна на всяка една държава членка. Но имайки предвид правомощията, с които разполага Европейския съюз, той е разработил редица инструменти за закрила на жертвите. Искам да ви ги спомена накратко. Първо, директивата за правата на жертвите 2012 черта 29, където се уреждат аспектите свързани с минималните стандарти за защита на правата на жертвите от престъпления. Тази директива е оценена съвсем наскоро, преразглеждана. Има и доклад за транспозициите и май 2022 2020 година и разбира се, достъпа за информация и е, услужбите ще дадат възможност за тази информация. Европейския съюз прие също така и директивата за борба срещу тероризма където също се квалифицират правата на жертвите на тероризма по смисъла на директивата за правата на жертвите. Има конкретна помощ, която се предоставя веднага след атентат или атака и толкова дълго продължава тя, колкото е необходимо. Така че от психологически гледна точка това е една помощ, свързана и с психическото състояние, с здравословното състояние, правна помощ за лицата. Също така има и разпоредби за подпомагане сътрудничеството между държавите членки, защото много често атаките са насочени към лица, в които всъщност не живеят в своята страна или по, место пребивание. Що се отнася до транспонирането на директивата за борба срещу тероризма, септември тази година прият, в доклада се казва, че транспонирането като цяло на директивата е удовлетворително, но също така има и някои отчетени слабости. Ще продължи работата с държавите членки за коректната транспозиция на директивата. Освен това се предоставя от страна на комисията и финансиране за проекти за подпомагане на жертвите. И мога тук да спомена и нещо, което всъщност е свързано с инициатива на Европейски парламент, експертния опит и Център за жертви на тероризъм. Януари 2020 година започва този пилотен проект. Центъра ще предоставя насоки относно правата на жертвите и техните потребности. В заключение, комисията няма компетентност да се намесва в ежедневното ежедневното правораздаване на държавите членки, но ще продължи да подпомага жертвите на тероризма и също така се ръководи от Европейската стратегия за правата на жертвите. Това е една рамка, която ще бъде валидна до 25-та година. Благодаря ви много. Thank you very much. Благодаря. Сега давам думата на господин Канев от името на НП. Thank you. Uh, so I will try to, to keep it. Благодаря. Ще се опитам да бъда наистина кратък. Нашата, нашето предложение uh, петицията да остане отворена. Гото, го, говоря от името на НП, но също така споделям и своето лично мнение като юрист и политик. Сега, дали едно лице е виновно или не за а, наказателно правно престъпление, разбира се, държавите членки носят отговорност и по своя преценка взимат решение. Това е национална компетентност. Обаче, Петицията очевидно засяга политическа мотивация във връзка с съдебно преследване и трансгранично сътрудничество в Европейския съюз. Тероризмът, освен това, за съжаление, продължава да бъде сериозна заплаха за сигурността на Европейския съюз, за гражданите в целия Европейски съюз. През граничните случаи и прояви с добавен слой сложност в тази обстановка и когато се отговаря на потребностите на жертвите не само правно, но и морално задължение на нашите общества. Преследването, каза... наказанието на виновните е важен въпрос от борба с тероризма и е, в името на ин на е, справедливостта, а също така и много чувствителна политическа тема за Европа. И Що се отнася за политически мотивирана безнаказаност, това е свързано с въпросите на върховенството на закона и правовата държава, което пък е от общностно правомощие. За това предлагам петицията да стане отворена. Thank you very much. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Маестре, социалисти и демократи. Ahora sí, ¿verdad? Sí. Sí, perfecto. Bueno, mm, sí, perfecto. Muy buenas tardes. Чувате ме, нали? Добър ден на всички. Ето още една испанска петиция. Ние няма как да не изразим абсолютната си солидарност с жертвите на тероризма на ета. Цяла Испания пострада от а, този ужасяващ тероризъм, от атентатите. Всички ние сме били жертви. Цяла Испания е жертва на тероризма. И това е очевидно, но ми се струва, че трябва да се каже. Винаги, когато загиват хора, когато биват убивани съдии и представители на силите за сигурност, когато биват убивани политици, както и деца, страдат всички. Това не означава, разбира се, че ние сме съгласни с всичко, което каза господин Портеро. Той като Чили иска да узурпира свободата на гласуване в нашата комисия по петиции. Последния министр на правосъдието от Народната партия в Испания също се е произнасял по тази петиция. Испания и нейното правителство е давало отговори по петицията. Рано или късно престъпниците от ета ще бъдат наказани. Мисля, че ние можем да се доверим най-вече на правосъдието, на полицията, на силите за сигурност да разкрият тези убийства. Разбира се, че за конкретния случай, който вие обсъждате. Това е един убиец. Не искаме той да бъде наказан и ще бъде наказан рано или късно. Но трябва да се изпълнят съответните процедури. Европейският съюз не може да се меси в правосъдните работи и въпроси на държавите членки. Ние сме убедени демократи и бихме искали това да си остане така. Нямаме много време. Отново искам да подчертая нашата солидарност с всички жертви. Ние винаги ще ги защитаваме от терористите. Не бива да има никакво съмнение – През последните години, освен това, нашата страна успя да надвие над тероризма и мисля, че ние трябва да се радваме на демокрацията, на мира. Трябва всички демократи да се обединим, за да можем да надвием над тероризма. И този, който трябва да си плати, като правосъдната система си свърши работата. Благодаря, давам думата на госпожа Пагасан от Реню. Mrs. Paga Zartundo, could you please press the speak button?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 ще дам думата на госпожа Зданока от Зелените и след това ще видим дали може да се върнем на връзката с госпожа Пагасантуда. Така че нека първо да чуем госпожа Зданока. So, <clears throat> good evening. Добър вечер. И аз искам да изразя своите съболезнования към всички близки на жертвите на тероризма в Испания. Аз от 2005 година съм член на групата интерпарламентарна за подкрепа на мирния процес в баските държава. И Разбира се, вярвам, че много има какво да се направи в рамките на мирния процес, но искам да повторя още веднъж, че ние стигнахме до обичайната процедура, а именно е, беше одобрена мисия за проверка на фактите и наистина е добре да я осъществим от името е, на Маргарета Олкън, както и от свое име и от групата си, от името на групата си, бих искала да се въздържим, що се отнася до европейски мандат да не се злоупотребява с него, когато се разрешава конфликт между държави членки. Благодаря. Благодаря. um, el señor Bouchardet, de ICR. E Mr. Buxade, please press the speak button. Господин Буксаде, Mr. Buxade, could you hear us? Чувате ли ни?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 Госпожо председател, не знам какво става с този екран. Аз 4 години е, вече чувам какво казват вносителите на петицията и ги разбирам, защото обясненията на комисията не са достатъчни, когато става дума за безнаказаност, за демокрация в страна като Испания – през всичките тези десетилетия говорим за десетки хиляди съучастници, които никога не са били изправени пред съда и които са допринасили за този тероризъм. Говорим за това, че не успя да се проведе процеса за престъпления срещу човечеството. Това е много важно за испанската демокрация, за да може да се сложи край на разговора за тези неразкрити убийства. Ние сме депутати, ние участваме в изграждането на Европейския съюз и тук е важно взаимното доверие, важно е правосъдието. Когато една държава членка не изпълнява Европейска заповед за арест, издадена от друга, в един толкова важен случай, трябва да се запитаме, не можем ли да се поставим на мястото на другия? Същевременно се а, прави проучване на изпълнението на Европейската заповед за арести. Ще видим какви ще бъдат заключенията, но така или иначе няма как да не се запитаме как е възможно да има толкова голяма безнаказаност. Чухме обясненията, но това не е достатъчно. И трябва да кажа, че в страната на баските и в Навара все още се извършват престъпления. Това са престъпления на омразата. Отново говорим за жертви на тероризма, престъпления извършвани в социалните мрежи, но отново извършителите не са изправени пред съда. А трябва да кажа, че някои от оцелелите от тези атентати са все още обект на преследване от техните преследвачи. За това говорим. В Испания е необходимо най-вече да се окаже помощ. Не може всичко да бъде забравено по един толкова несправедлив начин. Обръщам се към вносителите Благодарим ви за извършената работа. Вие години наред настоявате да има справедливост и тази справедливост трябва да я има, защото няма иначе да се затвори тази отворена рана в нашата страна. Виждаме, че в момента върховенството на закона се атакува в цяла Европа. Затова нека направим усилие, нека отправим политическото послание, което се очаква от нас. Благодаря. Благодаря. Сега давам думата на господин Бушаде. Чувате ли ме? Чудесно ви чувам. Благодаря, госпожо председател. 379 неразкрити убийства, над 800 престъпления извършени от ета. Миналата седмица имаше дебат за това в Конгреса. Миналия януари социалистите в Европейския парламент гласуваха против и така застанаха на страната на убийците, на извършителите на тези престъпления. Същевременно има представители на ЕТА в регионалното управление на страната на баските, дори в Европейския парламент, както и в Испанския парламент. А говорим за хиляди атентати, извършени от тази терористична групировка – Продължават и заплахите. Министърът на правосъдието говори за това, че има напредък, но същевременно близките на тези 379 убити все още не са намерили възмездие. Това не може да остане така. Не можем да ги оставим беззащитни заради позицията на левицата. Трябва да има твърда ръка, полицията да си свърши работата в името на всички тези, които бяха убити и които са искали само една по-добра Испания. Не може историята да се пише с подправени исторически спомени. Трябва да се помогне на жертвите и най-вече да се работи за справедливостта. За това се обръщам и към вас, господин Портеро. Недопустимо е една държава членка да откаже иска отправен от Испанския съд. Тези семейства имат право да знаят кой е убиеца на техните близки – кой е извършил терористичния атентат, когато техен близък е отивал на работа или детето им е отивало на училище. Испанското общество също има право да може да наложи наказанията, които са заслужени в този случай. Ако ние одобрим безнаказаността, ставаме съучастници и изневеряваме на паметта на жертвите. Затова аз настоявам да продължи разглеждането на тази петиция и целият Европейския парламент да помогне на жертвите. Благодаря. Сега давам думата на господин Сърсалехус от НП. Благодаря, госпожо председател. Добър вечер, добър вечер и на вносителите на петицията. За някои от нас, които сме тук, борбата с тероризма и борбата с ета не е само история и спомен, а биография. И като казвам биография, знам, че трябва да подкрепим внесената петиция. В тази комисия беше решено по време на предишния мандат да се организира мисия на място, за да се установят фактите. Няма причина тази петиция да не остане отворена и точно за това настояваме. Също така искам да кажа, че вие може да разчитате на максимална подкрепа. Надявам се вносителите на петицията да получат подкрепа и вида подкрепа, която до сега не са получили. Преди по-малко от две години Европейският парламент одобри резолюция по въпросите на тероризма. В тази резолюция се казва, че в борбата срещу тероризма жертвите имат централно място. Ние трябва да им помагаме. Те трябва да бъдат обещетени. Комисията ни напомни, че изпълнението на Европейската заповед зависи от държавите членки. Но мисля, че в този случай не можем да говорим само за правосъдната система, чисто технически. Ние говорим за жертвите и за правата на жертвите. Мисля, че испанските съди работиха много опорито, за да стигнат до тук и за да може правовата държава да се изправи срещу тероризма по един демократичен начин. Има хиляди ранени от ета, около 900 убити. Има много, които бяха прокудени от страната на баските, дори от Испания заради терористичната аспаха, а, заплаха. Затова не може да се позволи ета да остане безнаказана. Това трябва да е ключовият принцип. Говорим за това тези, които отговарят за ужасяващи престъпления, да понесат своята отговорност. И така да се покаже ясно кой е виновен за мъката на жертвите. Необходимо е да има видимост, да се признае колко е важен този проблем. Същевременно доста дълъг и трънлив е този път, по който върви парламента в борбата срещу тероризма. Ние дължим на обществото различен подход. Не можем да очакваме от жертвите да продължат сами по своя път и мълчаливо да търсят справедливост. Прекъсва председателката. Време е да приключите. Вие казвате, че всичко зависи от националните органи, но ние трябва да разчитаме и на европейските институции. Не става дума за това ние да издаваме присъди. Искаме да се признаят обаче правата на жертвите. Благодаря. Господин Руис Девеса, социалисти и демократи. Чувате ли ме? Добър ден, госпожо председател. Добър ден на колегите. Това е много важна петиция наистина. На първо място искам да подчертая своята солидарност Правя го и от името на социалистите и демократите в парламента. Ние сме солидарни с жертвите. жертвите на ЕТА, която знаете, че 40 години тероризираше страната на баските, Навара и цяла Испания. Престъпленията на ета бяха ежедневно посегателство срещу нас, нашите принципи. През 2000-та година нашият парламент одобри инициатива. Ета трябва да кажа, че е едно от най-насилническите изражения на национализма, който надига глава в цяла Европа. Петицията, която разглеждаме днес, има за цел да защити правата на жертвите на тероризма. Обръща внимание на тези 379 неразкрити убийства и отказа на Франция да предаде лицето, за което има издадена европейска заповед. Разбираема е тревогата, защото тези убийства са все още неразкрити. Но чухме какво каза един от нашите колеги. Той като че ли се опитва политически да се възползва от този проблем, един толкова важен проблем – за Испания. Обръщам се и към колегата Пагата Тондуа. Ясно е, че всички ние подкрепяме жертвите, но отбелязваме и казаното от комисията. Европейският съюз няма правомощия да се меси в работата на испанските съдилища. Разбира се, че морално и политически ние подкрепяме жертвите. Трябва да приемем решението, което е взето да се изпрати мисия в Испания. Това би било много полезно наистина, за да се обърне внимание на виновниците за тези престъпления. Но същевременно трябва да се разбере, че Основната работа в този случай може да бъде извършена единствено от нашите национални органи от полицията, от силите за сигурност, да се изпълни всичко съгласно принципите на правовата държава. Прекъсва председателката. Още веднъж искам да изразя своята солидарност с носителите на петицията. И пак казвам, не бива да политизираме, за да можем да решим този проблем. Благодаря. Благодаря. Сега господин Фойдо от НП. Not online. Ah, okay. Just okay. Sorry. Señor Zoido, pulse el botón Speak. Ahora. Veo que lo ha pulsado. Perfecto. Señora presidenta, muchas gracias. Y en primer Госпожо председател, много благодаря. Първо съм малко изненадан, трябва да кажа, от това, че госпожа Маестре, испанска депутатка, направи изявления, които са необосновани. В Сарагон, в Бориню, в Галисия имаше такива петиции, които ние подкрепихме от страна на НП. Тя не може да обвинява групата на НП за това, че се опитва да използва европейска институция. Аз съм очуден и от това, което казва госпожа Зданока. Как може да престанем да говорим, след като става дума за правата на жертвите на тероризма и не се прави никаква разлика между убийците и убитите. Ето защо ние в НП ще продължим да настояваме тази петиция да остане отворена и да се проведе мисията. И накрая, нека кажа, няма никакво съмнение, че правовата държава означава полицията и съдебните органи да си свършат работата. Но ние сме също така и политици. Ние сме членове на политически партии и трябва да решим за себе си дали сме на страната на убийците или на жертвите. Настояваме да има яснота, за това настояват и близките на жертвите. Трябва да настояваме за истината, в името на паметта. Това не е проблем на правовата държава, това е политически проблем с кого се идентифицираш с жертвата или с насилника. Нека почетем паметта на тези 379 убити. Да не забравяме тази огромна мъка в испанското общество. Благодаря. Благодаря. И сега в заключение вносителите. Не знам кой иска първи думата, дали господин Портеро или господин Ахел. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че Испанския съд си беше извърши работата, като говорим за лицето, което искахме да ни бъде предадено от Франция. Той трябваше да бъде съден за престъпления срещу човечеството. Не може да се позволява това друга държава членка да откаже изпълнение на европейска заповед. За какво правосъдие говорим тогава? Иначе полицията и съда в Испания си свършиха работата. Те вече 5 години я вършат. За да подготвят именно един такъв процес за престъпление срещу човечеството. Но Франция не ни предаде това лице. След като се отказва екстрадирането на лицето, за да бъде съдено за престъпление срещу човечеството – тогава какъв е смисъла от цялата тази работа в Испания? Никакъв. Господин Тернера трябваше да бъде предаден, но той не беше предаден. Франция може да го съди за економически престъпления, но не и за тези престъпления. Какво да очакват тогава близките на жертвите? Естествено, че няма да вярват в справедливостта. Благодаря. Господин Портеро, Ще бъда кратък. През тези 4 години, откакто петицията е отворена, 15 от 379-те неразкрити убийства загубиха давност. Мисията в Испания е нещо много важно, защото, както виждате, Времето ни притиска и ние трябва да направим всичко по силите си, за да има справедливост. Не, ние не очакваме от Европейския парламент присъда. Искаме обаче да дойде да види как се работи на място, да разговаря с нашата прокуратура и да има предвид, че времето тече и междувременно има давност. Пак казвам, ние не очакваме съдебно решение, но бихме искали и мнението на Върховния съд за това какво се мисли да се осъдят водачите на ета – Добре е да се разговаря с националната полиция, с комисарите. Е, госпожо маестре, трябва да кажа, че преди да е, навляза в политиката, 22 години бях инженер. Помагах по този начин на испанците и на Мадрид по-специално – Благодаря. Много благодаря. Благодаря на вносителите на петицията, благодаря на комисията, благодаря на всички, които участваха. От името на нашата комисия мога да уверя вносителите на петицията в следното. Вие можете да разчитате напълно на нашата подкрепа. Важна е памета на жертвите, важна е справедливостта. Предложението на председателството е тази петиция да остане отворена с оглед на новата информация, която чухме днес – освен това, наистина вече е одобрена тази мисия в Испания, за да се проучат тези 379 на разкрити убийства. Тази мисия ще бъде проведена. Ние ще продължим да работим, за да помагаме на жертвите на тероризма. Благодаря. Сега преминаваме към следващата последна точка за днес. Петиция 1088-2016, представена от лице с френско гражданство. за изпълнението на закона на САЩ, акта за спазване на данъчното законодателство и проблемите на лицата, които се обръщат към финансови институции. Даваме думата на вносителя. Uh, hello, um, uh, thank you very much. The petitioner... Здравейте, благодаря ви. Благодаря, че давате възможност на вносителя да вземе думата. Okay, Jude Ryan. I'm giving the floor to Jude. Да, давам думата на Жуд Райан. Виждам го на екрана. Моля, моля, натиснете бутона, за да може да вземете думата. Hello, can you hear me? Чувате ли ме? Да, чувам, чуваме ви. Благодаря, госпожо председател. През 2016 започнах кампанията си преди 4 години и ми беше казано, че петицията ми може да постави рекорд по продължителност в комисията по петициите. Но ем, има много проблем, проблем, пред които са изправени някои американски граждани. Много сериозни са тези проблеми и съм ги описал в петицията си от 2016, но петицията ми постоянно се пренебрегва а, от а, Борда за защитата на личните данни. Постоянно а, предоставяме информация по а, тези случаи и а, постоянно актуализираме фактите. И до сега петицията е останала отворена. Има някои от вложителите, които не са тук. Има и други а, лица, които ни подкрепят сред депутатите, като Петър Яр, но те не напуснаха Брюксел. 218-326 има резолюция по темата. Ще кажа набързо за какво става дума. Ще ви представя актуалните развития по петицията ни. Фелипе, давам ти отново думата. Thank you very much. Благодаря ти. Сега давам думата на другият вложител, вносител на петицията. Uh, thank you very much, Jude. Thank you. Благодаря. Нека нещо да добавя. Ако нямате камера, преводачите не могат да ви превеждат. Ако ще говорите на английски, ще ви го разбират хората само, които го говорят този език. А без видео, без камера няма да ви превеждат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 Thank you very much. Okay, thank you very much. Now I'm going to give... Благодаря. Сега давам думата на господин Пьер Салес от ГД ЕКОН в Европейската комисия. Perfect. We see you and you hear you. Виждаме ви, чуваме ви. Всичко е наред. Благодаря, госпожо председател. Здравейте на всички! Аз представлявам ГДФИЗМА на Европейската комисия. Тази дирекция отговаря за тази петиция и в тази петиция се поставя под въпроса съвместимостта на това споразумение с директивата за разплащателните сметки. С Службите на комисията са анализирали националните мерки, свързани с прилагането на директивата за разплащателните сметки, най-вече и член 15 и 16, отнася се до дискриминацията, като целта беше да се проследи съвместимостта на директивата с споразумението с САЩ. Никакви противоречия не са установени и не се ограничават правата на случайните американци, така наречени случайни американци и няма проблеми за отварянето от тяхна страна на разплащателни сметки в Европейския съюз. Е, съгласно директивата за разплащателните сметки няма някакви проблеми за откриването на сметка е, от една страна и от друга страна е, няма проблем с предоставянето на социално-осигурителен номер, който се изисква съгласно ФАТКА. Всяка сметка има своите характеристики, но няма конкретни разпоредби, точно каква трябва да е документацията за откриването на банкова сметка. Гражданите с двойно гражданство, американско и е, европейско, трябва когато откриват съобщателните сметки да предоставят такъв социално сигурителен номер, но това не е в нарушение с законодателството. Има европейски граждани, които имат американско гражданство и те имат право да откриват сметка в Европейския съюз. Трябва да се търсят практически решения и за европейските граждани, и за финансовите институции. През октомври 2019 американските власти а, е, публикуваха информация специфично насочена за банките. Те публикуваха и информация, която се отнася и до самите граждани за това как да се подхожда в случаите на липса на социално-осигурителен номер, как да се получи такъв номер, как да се простанови американското гражданство. И властите са публикували в Съединените щати нови процедури, съгласно които в някои случаи ам, гражданите, които имат американско, европейски граждани, които имат американско гражданство, как да постъпят, за да бъдат в съответствие с законодателните разпоредби. Това е което можем да кажем. Ние работят по случай колегите от комисията Таксот. Сега давам думата на господин Рейнхард Беби от ам, същият отдел в Европейската комисия. Yes, Madam Chair. Good afternoon and thank... Благодаря, госпожо председател. Аз представлявам ГД Таксут. Господ... ГД Таксут работи съвместно с ГД Физма по тази петиция. Никога не сме си затваряли очите пред тази петиция и включеното в нея. Е, има безпокойства, изразени от някои е, от е, европейските граждани, свързани с практическите правила. Има кореспонденция, която е получена от Европейската комисия, изпратена от съответните граждани и ам, техни... техните молби са взети предвид. На практика а, се опитваме да предприемем мерки, за да разсеем безпокойствата на гражданите. Има нов елемент от страна на Съединените щати. От 12 ноември миналата година има и отговор, изпратен през март месец 2020 година от Министерството на финансите. Като се взима предвид това писмото от декември 2019 Писмата са публикували на а, интернет страницата ни. Технически дебат се води, който се подкрепя от а, службите на комисията. Прави се опит а, да се установят, ако има някакви асиметрии, разминавания, отнасящи се до споразуменията за ам, спазването на акта на, ам, за данъчното законодателство. От съвета няма а, някакъв а, знак, че ще се предостави мандата на комисията в тази насока. А, споразуменията се сключват по-отделно държавите членки Съединените щати службите на комисията не могат да имат някакво влияние, най-вече защото отнася до данъчното облагане. Ако се промени нещо в тази връзка, то ще е необходимо а, единодушие от страна на съвета. ГД Таксот оставя отворен за оказване на всякаква подкрепа на съвета, ако а, им се вземе такова решение. Благодаря, давам думата на госпожа Алия Бетке, госпожа Бекеман. ГД Правосъдие. We can, he, we can see you, but we cannot hear you. Можем да ви видим, но не ви чуваме. Алиса. No, no, we cannot hear you. Не можем все още да ви чуем. Could you check your microphone, please? Моля да проверите микрофона ви. Can you hear me now? Yes, perfect. Thank you. Сега чувате ли ме? Да. Да, очевидно микрофона беше виновен. Извинете за забавянето. Работя за Генерална дирекция правосъдие във връзка с защита на личните данни. Много внимателно следим работата на националните органи за защита на личните данни. Както знаете, те разгледаха този проблем през изминалия период и стигнаха до заключение, че няма случаи, при които е трябвало да предприемат наложителни действия в този контекст. Освен това, през е, на Висшия административен съд във Франция бе е, представен този въпрос и споразумението, което се разгледа, е в съответствие с регламента за защита на личните данни и хартата. Отново трябва да продължи анализа и ние много внимателно следим този процес. В този контекст е, мнението на националните органи за защита на личните данни са особено значими за нас, разбира се, защото те са независими органи, които въвеждат в изпълнение регламента и познават много добре обстановката по места. Освен това има и много конкретни правила, именно те е, консултират своите правителства по въпроси, свързани с защита на личните данни, което е нещо изключително важно в именно този случай, защото става въпрос за национални споразумения, които се изпълняват в рамките на националното право е, е в съответните държави членки. Разбираме, че някои от тези органи по-настоящем са в контакт със своите правителства по тези въпроси. Така че много активно продължаваме а, да следим като комисия заседанието на борда, който продължава да работи по този въпрос. Ще следим от тясно развитието на нещата и ще информираме своевременно. Благодаря ви. Thank you very much. Председателката, благодаря. Господин Алюса Селиба, дейс, социалисти и демократи. Sorry, but I have my <laughs> little one. Извинявам се, но при мен е детето ми днес, казва ораторът. Не ви чуваме обаче, не ви виждаме. Не ви виждаме, казва председателката. Което означава, че няма как да бъдете преведен.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 Et les États membres, en application de la loi FACTA, ont accepté de signer. Това не е в съответствие с европейското законодателство. Има Разбира се, имало е, ем, възможност в някои двустранни споразумения да се предвиди. Бих искала да използвам възможността да призова Европейската комисия да предприеме действие по отношение на държавите членки. Трябва колкото се може по-бързо на европейско ниво да се сключи реципрочно споразумение, е, което разбира се да отговаря и на общия регламент за защита на данните и на всички останали изисквания – трябва изобщо да се проведе един по-широк дебат за принципа на екстратериториалност. Трябва да се борим с този феномен. Комисията разполага с инструменти, така че може да намери начин да се изпълняват по-добре европейските регламенти. Освен това, тук опираме и до международната търговия. И съвета, и комисията би трябвало в пленарна зала да излязат с конкретни предложения, така че е, проблема да бъде ефективно решен. Също така би трябвало Европейският парламент да настоява държавите членки да дадат отпор и да се надяваме, че в бъдеще Америка също ще преосмисли своето отношение. Благодаря. Госпожа София Интвелт. Надявам се, че всичко работи. Благодаря ви, госпожо председател. Много се радвам, че този въпрос е отново на дневен ред, но от друга страна трябва да кажа, че никак не се радвам, че отново нищо не е решено. Комисията повтаря това, което ни казва години наред. Ние нищо не можем да направим. А междувременно има около 500 хиляди такива случайни американци, които може да си загубят платежните сметки. Това се случва за сега само в някои държави членки, но може да се разпространи. Комисията не може просто да вдига ръце и да казва това не е наша отговорност. Нека напомня само САЩ и Еритрея са двете държави в света, които облагат въз основа на гражданството. Европейският съюз не може да си позволи едно такова небрежно отношение, все едно, че не забелязва. Би трябвало да обърнем внимание на комисията. Аз нееднократно съм настоявала Европейската комисия да разкрие някакво бюро или дори електронна поща, някакъв адрес, където хората да могат да се изпращат оплакванията, защото иначе комисията ни казва, ама ние не получаваме оплаквания. Има и още нещо, което току-що беше споменато. Аз се радвам, че току-що намерих нов съюзник в това отношение – Мисля, че сега можем скоро да очакваме нов президент в Белия дом и трябва да мобилизираме държавите, членки, правителствените ръководители и национални партии да разговарят активно с него, защото тук говорим за европейски граждани, не за американски, а за европейски граждани и е крайно време Европейската комисия да защити правата на европейските граждани. Европейският съюз трябва да покаже, че може да се наложи и да защити своите граждани. Надявам се всички да знаят, че ние сме на ваша страна и няма да ви изоставим – Алекс Елива. So I hope that you can see me and... Okay? So... Yeah. Сега, дали ме чувате? Petition way back in September И така, преди няколко седмица имаше наистина тъжен, изключително тъжна годишнина. През предишния мандат четири е, депутата от тази комисия направиха всичко, което можеха, за да подкрепят е, вносителя, защото проблема засяга наистина изключително много хора в Европейския съюз. Изпращаха писма до различни органи, включително и е, до Европейския парламент. Разглежда се в пленарна зала 2019 година. И е, изключително важно е да се обърне внимание наистина на екстратериториалното прилагане на законите. Искам да подчертая конкретни неща. Въпреки усилията, въпреки приспнаването на компетентността, наистина трябва да използваме всички наши инструменти – защото в крайна сметка натиска остава същият, а времето ни притиска, защото в крайна сметка, като че ли интересите на банките имат превес над гражданите. Стотици хиляди ще загубят, защото те имат ба- банкова сметка там, където живеят, например, или са представили данни на а, американски банки в крайна сметка не се спазва основния регламент за личните данни. Така наречените да случайни американски граждани а, се лишават от основни права. Някои дори биват наричани данъчни измамници това трябва да спре. Следователно призовавам комисията да поеме своята отговорност и да се задейства в крайна сметка, за да защити европейските граждани. Благодаря. Thank you very much. Благодаря, господин Рок. Госпожа Зданока. А, да, чувате ме, нали? Съвсем накратко искам да взема думата. Наистина най големи експерт е, е госпожа от Софи и тя вече обясни много подробно как стоят нещата. Така че Изключително неприемливо е онова, което се случва сега и нашите група, групата на зелените, Свободен Алианс, е, призовава да остане отворена тази петиция и да призовам комисията да действа. Аз бях изключително изненадана, когато видях, че все още има петиции по тази тема, Вече много години се разглежда този въпрос, включително и в комисията Либе, така че много се надявам комисията по петиции сега да може да помогне за разрешаването окончателно на този проблем. Благодаря. Благодаря. Сега ще дадем думата на вносителите, на двамата вносители за две минути. Решите, решете дали един ще говори за две минути или двамата по една минута. Да видим кой ще вземе думата. Джуд Райан, Джуд Райан. Моля, заповядайте. Мисля, че ви искахте да приключите. Thank you very much. Много благодаря. Първо, благодаря на всички депутати, които наистина дадоха своята подкрепа на нашата петиция. Е, вече 4 години идвам и си слушал три отговора на комисията и е, наистина е, свикнал съм вече с това, което се ни повтаря комисията. Един от господата каза, че наистина има израз, което Наистина, независимо какво е комисията, наистина трябва по-добре да си свърши домашната работа. Може би е добре да се прочете а, самата петиция търсихме решение. Четири години по-късно няма изпълнение. Използват се едни и същи аргументи. Липсва на реципрочност. Вече разгледах този въпрос. И друго, което е шокиращо в изказването на комисията, че те не признават наистина големия проблем, както и Филипе посочи, а именно, че комисията прави изявления пред Европейския парламент, които са погрешни. Това е сериозно, особено когато става въпрос за нарушаване на европейски права. Така че, въпреки че се опитвам да се дистанцирам, очевидно комисията винаги е имала роля в дискусиите по ФАТКА и винаги е, са били наясно за тези проблеми, включително и за неприкосновеността на личните данни. Ако продължим така, как, докъде ще се стигне? Моето заключение е следното. Малко съм вече уморен от това, което е, слушам от комисията. И наистина, имайки предвид казаното от Филип, ако комисията продължава да отказва да си свърши работата, ще се опита, ще помоля приятелите от политическите групи, социалисти, демократи, зелени и други, нека да се залегне на принципа на разделение на а, властите. Какво означава това? Защо комисията по този начин а, не изпълнява задълженията си? Тя може да бъде държана отговорна за това. Така че това ли ще бъде крайното решение на проблема? Ако Европейския парламент е сериозен по този въпрос, изглежда, че това е следващата радикална стъпка. След 4-5 години борба, аз не зная какво друго можем да направим. Благодаря много, госпожо председател. Благодаря. Благодаря на двамата вносители. След като изслушахме вносителите на петицията и комисията, като имаме предвид, че тази тема отдавна се обсъжда в парламента, не само в нашата комисия, но и в други. Предложението на председателството е петицията да остане отворена, като се надявам, че Европейската комисия ще може наистина да направи някои нови постъпки сега с новия президент на САЩ, както каза една от нашите колеги да се помисли за информацията, за работа с американски сдружения, особено в контекста на новото президентство. Освен това, ще изпратим писмо до германското председателство на Европейския съвет, за да им обърнем внимание на този обмен с американската страна. Няма нищо друго, но виждам, че има вдигната ръка, но така или иначе вносителите вече получиха своите две минути. Ще ви дам само половин минута, след като искате думата. Благодаря. Наистина става въпрос за върховенство на закона. Документите наистина сочат това. Това е важното, което трябва да направи комисията. Всичко останало просто няма смисъл. И благодаря на парламента. Благодаря, господин Носеда. Преди да ви дам думата, вече казах, че решението е петицията да остане отворена и да изпратим писмо на германското председателство на съвета. Нека напомня на всички членове на нашата комисия, че на 2 декември 13.45 продължава работата на нашата комисия – както и на следващия ден. Много благодаря на всички. Съжалявам за някои проблеми, които имахме с осъществяването на връзката. Нека благодарим на служителите на парламента, които работят неуморно, за да може да се осъществи тази връзка и всички да се изкажат при максимално добри условия. Благодаря.